въздържали се, приема се. 29-то, кой е за, против, въздържали се, приема се. 300, кой е за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 46-то позоваване, кой е за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега.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 Гласуваме по цялата резолюция с измененията. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на колегата Макалистър. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 4 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 5 на две части по оригиналния текст. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Оригиналният текст отпада. Като гласуване, девето изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 44. Гласуваме електронно по оригиналния текст. Извинете, гласуваме електронно по изменение номер 10. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст на параграф 44. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Параграф 46 на две части по оригиналния текст. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се.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 Параграф 70 на две части по оригиналния текст. Първа част кой е за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Съображение е първо изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по цялата резолюция на комисията АФЕТ. Гласуваме електронно по нея. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Данжан. 18-то изменение. Кой е за? Против?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 против, въздържали се, отхвърля се. 21 гласуваме електронно, гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 23 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 24 изменение. За? Против? въздържали се, отхвърля се. Гласуваме електронно по оригиналния текст. Гласувайте, моля, сега. За. Гласуваха ли всички? Приема се. 25-то изменение. Кой е за? Против? От, про, отхвърля се. 12 параграф. Гласуваме по първата част. Е, отхвърля се. Гласуваме втората част е, електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против, въздържали се. Приема се. Второ изменение. Гласуваме на две части. Електронно. Гласуваме електронно по първа част. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме. А, не гласуваме втора част. 26-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 27-мо. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. 28-мо изменение за. Против? въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по оригиналния текст на 16 параграф на две части. Гласуваме първа част електронно. Гласувате, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 29-то изменение е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 30 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме оригиналния текст на параграф 21 на две части. и Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 31 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шесто изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст на параграф 24 гласуваме сега. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение, гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 26 параграф, оригинален текст. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Осмо изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. 32 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 48 е оригинален текст. Гласувам електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 39-то изменение. Кой е за? Против? Още веднъж. 39-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 11-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването? Отхвърля се. 12-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 13-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 64-ти параграф. Гласуваме по оригиналния текст електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 33-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 66-ти параграф по оригиналния текст. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 34-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 68 оригинален текст. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 69 параграф, оригинален текст. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. От, отхвърля се. Параграф 73, оригинален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 38 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Оригиналният текст отпада. 15-то изменение гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 17-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 36-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 37-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме по изменената резолюция като цяло. Е, гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към резолюцията във връзка с позицията на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа. Изменение 6. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 17-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 36-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 37-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 38 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 39 За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първо изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 40 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 41-во изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 42 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се.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 Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трето изменение. Гласуваме е, електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 46-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се.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 Оригиналният текст на параграф 10 гласуваме електронно по него. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 48 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 71 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 49-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 50-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 75-то гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 51-во изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 69-то изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме електронно по 69-то изменение. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 72 изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по оригин... Тоест не гласуваме по оригиналния текст, гласуваме 52-ро изменение. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 74-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Е, оригиналният текст отпада. 53-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 73-то изменение. Гласуваме електронно. Гласуваме сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 54-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 76-то изменение. Тук беше внесено устно изменение. Колегата Фройнт. Благодаря, господин председателю. Бих искала да внеса устно изменение за замяна на Страсбург с Брюксел. Това е седалището на мнозинството, на большинството от европейските институции. Трябва да изпратим сигнал към гражданите, че те се приемат на сериозно и срещата ще се състои в Брюксел, а гората ще се състои в Брюксел, а не в Страсбург. Колега Фройнд. Щях да ви прекъсна, защото няма нужда от обяснение. Има ли възражение срещу това устно изменение? 40 колеги има ли, които са против? Има 40 колеги. Не допускам устното изменение. Сега гласуваме по първоначалната версия на 76-то изменение. Гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 55-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 18. Оригинален текст от две части. Първа част. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за?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 въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то изменение, гласуваме електронно, гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 64-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 25-то изменение. Гласуваме електронно. Гласуваме. Гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 65-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 66-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 27-мо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 67-мо изменение. Гласувам електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 28 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 29-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 300 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 31 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 32 изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Девето изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 33-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 11-то изменение. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се.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 34-то изменение гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме по цялата резолюция с измененията. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви много. Tisztelt kollégák, kérem csendben hagyják el a termet. Dear colleagues, I ask you to leave. Скъпи колеги, ще ви помоля да напуснете залата, колкото се може по-тихо. Започваме с обясненията на вота. Много ви моля, колеги. Кирам csendben hagyják el термет. termet. Tájékoztatom önöket. Искам да ви информирам, Please, colleagues, leave the room in a quiet manner. Моля ви, напуснете залата тихо. Hogy a sok szóbeli szavazat indoklási kérelmet Искам да ви информирам, че е, има много желащи за обяснение на вота. И за това ще трябва да прекратим заседанието в 14.45 за да може да се подготви следобедното заседание. Онези колеги, които не са успяли да се изкажат, ще го могат да го направят а, утре. А, освен това, приемаме и писмени обяснения на вод. Почитаеми колеги, започваме с процедурата по обяснение на вота. Indítvány аз európai zöld мегалоподаш. Az első fel, felszólalunk a Първите обяснения са за зеленият пакт. Господин Келехер от Обнови Европа е първият оратор. Uh, uh, Electoral lesson going to Glastonbury Europe. Госпожо председател, Европейския зелен пакт дава възможност на държавите членки да осъществят прехода към нисковъглеродната економика, но това е само началото. Моля ви да изчакате и след това ще започнем. Ilmobile е fene не мога да се чуя сам себе си, казва ораторът. А... Okay, then I became more quiet. The floor is yours. Uh, Заповядайте, имате думата. Госпожо председател, Европейския зелен пакт дава възможност на всички държави членки да осъществят прехода към нисковъглеродната економика, но това е само началото. Аз гласувах за, защото това е план за намаляване на въглеродните емисии в нашите економики. За да го постигнем, трябва да направим три неща. Първо, Необходимо е да помагаме на общностите, така че да има справедлив преход към нисковъглеродна економика. На второ място, нашите правителства трябва да вземат трудните решения сега, не по-късно. На трето място е необходимо да сме сигурни, че частния бизнес подкрепя правителството, защото няма време. пожарите в Австралия трябва да ни служат като предупредителен сигнал. В моята страна в момента има необичайно силни бури. Аз се надявам, че всички вие ще видите речта на новозеландската премьерка от преди коледа, защото тя ми дава надежда, че ние като вид ще спастим планетата. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ще ви помоля да се придържате към едната минута, която ви е дадена, дори и това да означава да ви прекъсна. Колегата Хук от Renew. Може би това ще е най-важното действие, което Европа ще предприеме в по-скорошната история. Трябва да защитим биологичното разнообразие за винаги. Рамката за действие трябва да посочва, че на европейско и на световно равнище замърсяването не спира на границите на държавата. То засяга всяка общност, всеки град, всяко село. В моя роден град Фабершъм замърсяването е три пъти над границите и нашето правителство позволява това да продължи. Местните съвети, градските управи трябва да залагат на екологичните проекти. Например, ние сме станали град без пластмаса. Европа а, и новият зелен пакт а, трябва да осигури, че замърсяването няма да застрашава бъдещето на децата ни. Трябва да защитаваме природата, да използваме новите технологии, за да осигурим по-чисто бъдеще. Колегата Джаус. Mrs. Jones, the floor is yours. Госпожо Джонс, имате думата. And... Благодаря ви. Неотложната работа по климата е една от най-важните задачи пред човечеството и държавите трябва да дадат най-доброто от себе си. Европа иска да има устойчив економически модел, който да отговаря на изискванията на новото десетилетие. Ние искаме равенство, благоденствие за всички, никой да не бъде изоставян. Зеленият пак трябва да обхване всички държави от Румъния до Ирландия. Но там е и голямата географска маса на Обединеното кралство. Те трябва да работят с нас, за да се справим с проблемите на климата. Ние бяхме първата държава, която обяви спешно положение за климата. Искаме да работим с нашите съседи. Зеленият пакт трябва да е пътя към устойчиво развитие, благоденствие. Зеленият пакт трябва да гарантира социални и економически политики, които са добри за справедливия преход и за осъществяването на економическа промяна в и извън Европейския съюз. Благодаря, Мануел Бонпарт от ГУЕ. Заповядайте. Скъпи колеги, госпожо председател, нашият парламент обяви неодавна спешно положение за климата. Сега е необходимо да се покажем на висотата на това, което сами постановихме, но текстът, който гласувахме, има някои интересни намерения, без да е на визотата на нашата амбиция. Например, намаляването с 50% на парниковите газове беше заложено и преди. Това не е достатъчно. Трябва да имаме поне 65% намаление, за да спрем глобалното затопляне. В текста има отказ от едни задълбочени реформи на общата селско-стопанска политика. Не е възможно да се осъществи екологичния преход в селското стопанство. Не се засягат и търговските споразумения, споразуменията за свободна търговия на ЕС. Затова за мен задачата не е изпълнена. Благодаря. Благодаря. Днес започваме едно пътуване, но това е момента на Европа, подобен на кацането на Луната. Това каза Урсула фон дер Лайен, но да обещаваш кацане на Луната – по отношение на континент, който има емисии от въглероден двуоксид, двуокис, това не е сериозно. Това е просто популизъм. Инвестициите означават едно единствено нещо. Трябва да не се инвестира в нещо друго да се влагат милиарди в мерки за климата и да не се инвестира, например, в сигурността, в здравеопазването или в техническото развитие, е, което е, е основата за бъдещото развитие и благосъстояние, е нещо съвсем различно. А един неутрален а, е, а, климат с без емисии от въглероден двокис е нещо, което няма как да се постигне без да има политици, които са отговорни, поемат а, своята отговорност. За това аз гласувах против а, предложението на парламента. Госпожа Шройдова от НП. Уважаеми дами и господа, позицията на Европейския парламент по Зеления пакт за Европа е много важна. Аз се надявам и да е амбициозна и рационална. Може би тя е по-скоро амбициозна, отколкото рационална. Затова се въздържах при някои от гласуванията. Особено по две теми. Едната от тях е селското стопанство. Имаме нужда от устойчиво селско стопанство, а това може да се постигне единствено чрез стимули за фермерите – така че те да изпълнят изискванията по Зеления пакт. Трябва да създадем и нови възможности за тях, за да се борят с климатичните промени. В тази област предлаганото е приемливо, но има едно изменение за ядрената енергетика, което за мен е недопустимо – освен това, трябва да се отчита субсидиарността. Държавите членки трябва сами да могат да определят енергийния си микс. Изменението за признаване на ядрената енергия като альтернатива е нещо, по което се въздържах. Благодаря. Хвала колегата Йовева. Благодаря, госпожо председател. Аз гласувах за резолюцията за Зеления пакт, тъй като тя изразява позицията на Европейския парламент достоверно. Това е един балансиран текст, който се опитва да постигне климатична неутралност да даде възможност на хората да водят здравословен и добър начин на живот в Европа. Текстът споменава необходимостта от това да разглеждаме климатичните изменения е новата економическа парадигма. Важно е всички заинтересовани страни да участват, областните, местните управи, гражданите, както и у нези, които имат економически интереси. В резолюцията ние говорим за въглеродна неутралност за бизнеса. Това също е важно. Европейският съюз трябва да играе водеща роля, но останалия свят също трябва да се присъедини. Зеленият пакт е добра възможност, но трябва да има и економическо измерение, така че да насърчаваме и други държави по света да последват нашия пример. Така че в бъдеще да избегнем вредните последици. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих това предложение, защото насоката е ясно правилната. Правилната насока за нашия съюз. Въпреки, че е голямо предизвикателство, както за нас, така и за е, отделните държави членки, като например Чешката република. Има обаче и нещо друго. Все още не сме готови да направим този преход и да постигнем зададените цели. Предизвикателството е голямо, защото трябва да се модернизира европейската економика. Това, което ме притеснява обаче, е, че някои от измененията, която бяха, биха приети, не са полезни. Означава, че може би ще подкрепим ядрената енергия и е знаната за мен, че парламента не иска да изброи въздействията на тези мерки. Това за мен е разочарование. Обикновено аз бих се въздържала в такива ситуации, но не исках да се продължава с негативните усещания. Затова подкрепих в крайна сметка резолюцията, за да започнем да работим по вредните въздействия най-накрая. И аз ви благодаря. Следващия Чарли Уаймърс от ЕКАРЕ. I thought it was him. So now we go on to Veronika Vraničova. Не, е тук давам думата на Вероника Враничова. Pardon, to musím zmáčknout. Děkuji, paní předsedající. Já jsem... Eh, Благодаря ви, че ми давате думата. Аз не дадох гласа си за това предложение, макар че съм съгласна с цели като защита на биоразнообразието, опазване на горите и така нататък, но предлаганото тук е крайно. То няма да ни отведе към желаните цели, но ще се превърне в огромно бреме за гражданите. Задавам си въпроса дали тези, които гласуваха за биха се съгласили да плащат по-скъпа енергия, по-скъпо отопление. Вие попитахте ли своите гласоподаватели дали са съгласни и с това да се премахват работни места? Не, вие не говорите с тях, всичко се прави тайно – за това в някои държави има стачки и стачките се случиха заради качването на цените. E to... Госпожа Филипс, Европейския съюз трябва да се справи с екологичната криза сега. И Европейския зелен пакт е основният инструмент за това, чрез преход към континент с нулеви емисии. За това съм толкова горда с важната роля, която ние зелените изиграхме. Европейския парламент най-накрая зачита нуждата да се изведат субсидиите, да не се използват повече субсидии за изкопаеми горива, както и работата на а, жените в тази сфера. Но Зеления пакт не е края на работата. Ние, зелените, ще продължим да настояваме пред комисията за истински зелен пакт, който има социална защита, който повишава екологичната амбиция и в крайна сметка ангажира хората в това пътуване чрез националните парламенти. Благодаря. Господин Мик Валас има думата за една минута. Европейския зелен пакт и резолюцията за него има много положителни моменти. Има конкретни мерки за кръговата економика, текстове за микропластмасата, за подкрепа на работниците, но аз не мога да подкрепа цялата резолюция. Прекрачват се твърде много червени линии спешните действия срещу неравенството. Не се обръща изобщо внимание на Меркосур. Газът се възхвалява като част от прехода. Това е абсолютно абсурдно. Не се говори за ОСП. ОСП е много вредна защото говорим за 60 милиарда евро пари на данакоплаците, които се използват за субсидиране на е, селското стопанство. също време, на истинските фермери едва му целяват. Искаме 55% намаление на парниковите е, газове до 2050, но нямаме оценка на въздействието. Благодаря, Клер Дели. Благодаря, госпожо председател. Ние в Европейския съюз сме по-добри от останали някои от другите економики в света по климатичните проблеми, но това не означава, че сме достатъчно добри. Аз съм гласувала против резолюцията, защото а, не а, предвижда необходимото, което е, а, трябва да се направи за справяне с тази криза. За мен а, някои в а, измененията показват, а, че не сме готови да се справим с а, интересите, които стоят а, за тези емисии. Отхвърлянето на изменението, което посочва стоте компании, които най-много отговарят за 71% от глобалните емисии, факта, че призоваваме за фонд за преход, означава, че ще похарчим огромни средства за ОСП по отношение на екологични практики, ще улесним природния газ, а пък има други мерки, които трябва да се похарчат в Въгледоби в военната сфера също. И самия факт, че сме тук е обида за действията, които трябва да предприемем, за да се а, справим с това бедствено положение. Следващия оратор Андрес Глюк от Риню. Имате думата. Благодаря, ще говоря немски. Уважаеми госпожи и господа, не сме съгласни с всичко, всички решения във връзка с резолюцията за Зеления пакт. И въпреки това не искахме да отхвърляме резолюцията, защото ние като пряко избрани представители на а, европейските граждани а, трябва да се грижим за въпроси свързани с а, климата. А, особено критичната позиция в тази резолюция за а, емисиите и за квотите и не включването на транспорта и сградите в схемата за търговия с емисии е нещо, с което не сме съгласни. Ако тези области бяха включени, щяхме да постигнем по-лесно целите си по отношение на климата. А, ние смятаме схемата за търговия с емисии за много полезна и смятаме, че трябва да бъде разширена и да включи транспорта и сградния фонд. Благодаря. Много благодаря. Колегата Бългас от Социалиста и Демократите. Благодаря. Аз гласувах за резолюцията за Зеления пакт, защото той е нужен. Въпреки, че малко ми липсва социалното измерение в а, него. И а, нашето економическо мислене не е зелено. Без а, включване на социалното измерение, Европейският съюз и европейските институции ще загубят подкрепата на гражданите. Ако тази зелена а, сделка е от полза на някои, а разходите се носят от всички, а, няма да има положителен резултат. Имаме обаче втори втора възможност да се поправим с резолюция за социалното измерение. Жан Мюр за една минута. Президент, е, благодаря, госпожо председател. Нека само да напомня на всички до каква степен ние сме отдадени на това да бъдем начело на борбата за околната среда, като помагаме на хората и на животните. За нас не е възможно да признаем, че тези неща ще имат обвързващ ефект, правно обвързващ ефект върху националното ниво, защото това ще даде почти тоталитарна сила на Европейския съюз. Ние знаем по какъв начин това се отразява зле. това, което направихме, излезнахме с альтернативна резолюция която дава много по-реалистичен облик на зеления пакт, особено по отношение на милиардите евро, които са мобилизирани. Много групи тук обаче продължават да подкрепят един слаб консенсус, който ще навреди много економически на Европа. Като се има предвид колко е важна екологията, аз мисля, че успяхме да се справим. Председателката, благодаря. Съжалявам, че ви пропуснах. Лъвовете, тигрите и вълците винаги са били застрашен вид. Сега лъвовете са под натиск. Е, е, Защо се получава така? Защото лъвовете живеят в белите страни, тигрите в средни, а, а, вълците в богатите страни. Най-доброто, което може да се случи на околната среда е пазарния капитализъм. Маркс ни научи, а, че природата е ресурс, който трябва да се използва. и е, това се реализира по най-жесток начин в е, комините, е, фабричните комини в, е, от е, капиталистическите системи. Е, сега е, де, е, обезлесяване, е, е, намаляване на биоразнообразието. Това се случва в страни, които са отворили пазарите си за света и които са достатъчно богати и могат да си го позволят. Решението е, ако искате консерва... опазване от колната среда, подкрепете консерваторите. Александър Воднер е следващия от ЕКАРЕ. Микрофонът не е включен. спестяване на ресурси, опазване на водата и на природния пейзаж. Текстът е радикален, поставя нереалистични цели и аз не мога да го подкрепя защото целите за намаляване са твърде нереалистични и ресурсите, които ангажира Европейската комисия вчера, са огромни, т.е. 1 милиард от бюджета е капка в морето. Е, измененията, които внесахме за подкрепа на ядрената енергия, която да подпомогне процеса на преход и ще помогне на унези, които използват топоподаване, не бяха прияти. Ангел Джамбаски е следващия от ЕКАРЕ. Една минута. Колеги, убедено гласувах против така наречената Европейска зелена сделка. Не само защото това е странният документ на някакъв нов култ, който върви уверено към сериозно психологично заболяване а заради тежкото лицемерие което идва струи от този документ. как смеете да гласувате зелена сделка при положение че само един месец по рано гласувахте за това хиляди празни камиони да се разкарват нагоре надолу из европа да горят нафта само и само да бъде откраднат бизнесът на българските превозвачи и на останалите източни превозвачи? кое е честното да гориш нафтата или да гласуваш фикции свързани с новия култ? тази зелена сделка предполага унищожаване на въглищните централи в източна европа. нови стотици хиляди хора ще останат без работа. но същевременно залата не подкрепя запазването на най екологичното производство на електрическа енергия именно атомната. тоест тази зала забранява въглищата атомната енергия газа и остават само перките и пчеличките. това е безумие! същевременно цялата инфраструктура цялото производство се изнася в китай. европейският съюз се деиндустриализира. не мога да го разбера тук трябва да говорят психолози. благодаря ви. Сега. Аз е, определено подкрепям зеления курс, европейския зелен курс мащабите на предизвикателството са такива, че ни е необходима революция, не е, само мерки, които предприемат правителствата. Много важно е ние гражданите какво ще правим. Бремето, разходите е, не трябва да бъдат поети от тези, които е, най-малко получават най-малко. Трябва да направим така, защото така че да не се е, възползваме от страховете на хората. И наш дълг е да направим така, че хората да разберат колко важно е да продължат да работят, но и да е, се грижат за устойчивото развитие на планетата. Аз съм а, е, доволна, че в работа, с работата си в комисията е, е, ЕКОН успях да а, свърша полезна работа и а, представих доклада си по а, критериите, който, който е, засяга този въпрос. Радвам се, че гласувах за. Сега следват а, обяснение на гласовете по е, предложение за резолюция за прилагане и проследяване е, разпоредбите по е, правата на човека в споразуменията за отегляне. Били Келнер, една минута има думата. Всъщност той си тръгна, той си изказа и в предишния дебат, от предходния дебат Джаки Джонс, отново от социалисти демократи има думата.